смятат за официални ето и сроковете за внасяне на изменения за бюджета за 2000 и бюджетния план за 2015 година за комисиите, както и за членовете, които съгласно плана могат да внасят изменения с подкрепа на минимум 40 души. 4 септември, 12 часа тази година, в 12 часа на обяд, трябва да се внесат тези изменения с минимум 40 подкрепящи подписа за 11, а за политическите групи 11 септември до 12 часа на обяд съответните комисии съгласно член 231 се приемаме съответно